Председателя. Се реануда сесион, señorías. Уважаеми дами и господа, възобновяваме сесията. Първо искам да ви съобщя, че протоколът от вчерашното заседание ви е раздаден и ако нямате забележки по него, ще го смятаме за прият. Сега преминаваме към доклада Карлос Коелю отличителни знаци за сигурност и биометрични данни в паспортите и документите за пътуване. Името има господин Коелю за 4 минути. Уважаеми господин